вериги и трябва да се забранят кораби, които не могат да бъдат използвани за транспорт на животни. В Розенхайм, близо до нас е Мюлдорф и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 а, имам и информация за убийството на износа на котки и кучета от Чешката република с другаде. Трябва да обръщате внимание на тези въпроси. Господин Мария си има думата. Благодаря, господин председател. Защитата на животните по време на транспорт в Европейския съюз и извън Европейския съюз е тема,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 в пристанището в Харватия. Ние сме в диалог с операторите там. Защо преувеличавате реалното положение? Да, знае, че идват европейски избори, така че от тази гледна точка подобни изказвания очевидно са нещо добро. Ние продължаваме да разменяме мнения по съществуващото положение